Доклад за 2013 година относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област. Приканвам докладчика, господин Панцери, да вземе думата. Разполагате с 4 минути, господин Панцери. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Доклада за правата на човека на Европейския парламент е важен инструмент за оценка на политиката на Европейския съюз. Много важна работа беше извършена от специалния представител по правата на човека с много голям географски обхват и то по основните насоки за правата на човека, възприяти от Европейския съюз и към които се придържат и комисарите. Мисля, че правозащитната дейност е една дейност, която е добре известна у нас, още от борбата с фашизма. Днес тя има едно ново измерение е, борба за социални и граждански е, права, е, за правата на жените, на децата. Да цитираме Ана Аренд правото да имаш права. Мисля, че тази фраза е напълно завършена и носи целия смисъл на правата на човека. Правото да имаш права е самата човешка същност. Но е необходима конкретна политика, необходими са и усилия за да се отстоява тя. Вече не може да се поставя под въпрос решителното заклеймяване на всякаква дискриминация по различни признаци, включително и хомосексуализма и други. При економическата криза, намаляването е, на е, е, средствата, трудностите, с които се сблъскват гражданите, не могат да бъдат аргумент за ограничаване на човешките права. Когато се ограничават правата, правото на труд, на здравеопазване, на достоен живот, се подкопават самите устои на демокрацията. Това са неотменими същностни права. За това укрепването на економиката фактически е и укрепване на правата на човека. Това е същината и на културната дискусия и е, сближаването толкова необходими при новата геополитика, економическата е, криза и задълбочаването на многобройни конфликти, в които трябва да се справя днешното общество. И посланието е, че с една ясно определена политика, човешките права и тяхното отстояване са същност на част от нашата демокрация защото конкретният проблем, с който се сблъскваме, не е намаляването на правата, а буквално тяхното отхвърляне чрез дискриминация, насилие срещу жените, посегателства срещу самата човешка личност. Поради тази причина задачата на Европа е да отговори достойно на предизвикателството в областта на правата на човека, която и да е част на света. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Върховния представител. Благодаря. Бих искала в самото начало да благодаря на докладчика, както и на всички работили с него за един отличен доклад, полезен инструмент, който за мен е, е неизменна част от работата ми още от е, първият ден от е, встъпването ми в длъжност. Аз мисля, че това е не само наша професионална задача, това е част от живота ни. И във всяка ситуация, в която се нарушават или потъпкват човешките права, трябва да правим своите стъпки, малки или големи. Ще продължа на английски. Не, за мен е вис, висока чест да участвам в разискванията по годишния доклад за правата на човека и демокрацията по света, както е, във вашия доклад е, е, се казва, съгласно Хартата за основните права и свободи, трябва да поставим правата и човешкото достоинство в центъра на своята дейност. Това е основна цел на нашата външнополитическа дейност. И аз не казвам един от приоритетите, че е това. Това е приоритетът. Това е основната цел. Парламентът неизменно подкрепя правата на човека във всекидневната си политическа дейност конкретни, конкретни действия, чрез посещения в страни, където се потъпкват правата на човека. Много символична е и вашата награда Сахаров – неотменна част от парламентарната демокрация и общата ни европейска политика за демокрация и права на човека. Продължава голямо предизвикателство да бъдат правата на човека по е, света и мисля, че все пак сме отбелязали по напредък в много важни насоки, особено чрез е, пакета за правата на човека от 2012 година и първият ни план за действие за периода 2012-2014 година. Постигнати са важни цели. Е, ангажирани са много участници в този процес е, и той се разгръща пълноценно. Разполагаме със средствата, е, които ни позволяват да включим като хоризонтален подход правата на човека в цялостната си дейност, благодарение на диалозите за правата на човека, в които участваме заедно с стратегическите си партньори. Също така, изпълнението на плана за действие има първостепенно значение. Настъпило е обаче момента да направим следващата крачка. Е, да е, работим по ясно определени приоритети за мен правата на човека имат много голямо значение, започвайки още от разработването на новия план за действие, който искам да се основава не просто на списък действия, а на политически приоритети. Мисля, че в тази рамка една от приоритетите ни е, трябва да бъде подкрепата на демократичните преходи в различни части на света. Вашата парламентарна дейност и нашата външно-политическа дейност трябва да вървят ръка за ръка. И за това се радвам, че в доклада давате висока оценка а, на а, нашия стремеж редовно да отчитаме дейността си пред съответните комисии. Ангажираме по-активно и структурите на гражданското общество като ключов а, партньор в борбата за правата на човека както преди, така и след нарушения на права на човека, както и е, след е, срещите на работната група по правата на човека към съвета. Това вече е наша системна практика. Е, от декември над 200 представители на гражданското общество е, имаха възможност да е, обсъждаме е, въпросите за правата на човека и свободата на словото и други. Радвам се, че споделяте моята висока оценка за дейността на специалния представител на Европейския съюз за правата на човека, господин Ставрос Ламбринидис. Той Радвам се, че а, тук до мен а, дава безценна а, подкрепа а, за отстояването на правата на човека чрез разширения а, механизъм и универсалността на а, правата на човека като наш основен подход. Затова ми е приятно да заявя, че реших да удължа неговия мандат, а съветът утвърди моето решение. Връщайки се към съвместната ни работа за определяне на приоритетите в областта на правозащитните действия, искам да отбележа няколко важни въпроса. Първо, изцяло споделям вашия подход. Крайно време е и във вътрешен и във външен план нашите действия да са последователни. Ако искаме Европейския съюз е, като е, глобален е, играч да буди още по-голямо доверие, това съгласуване е задължително, а външнополитическата ни дейност трябва да допълва всичко, което прави комисаря Тимерманс е, за съобразяване на политиката на Европейския съюз с хартата на основните права. Трябва да бъдем последователни по отношение на правата на човека и отвъд нашите граници и вътре в тях. Ето това ще е, породи доверието на света. Много а, е, важни са и приоритетите на новия план за действие. Ще ви дам няколко примера. Първо трябва да а, е, бъде по-последователно обвързването на вътрешната и външна ни политика, както вече казах. Но добавям тук и нашата политическа, техническа и всякаква друга подкрепа за гражданското общество е, защото в толкова много държави по света то трябва да се бори за всяка педя отвоювана земя, за срещу която има посегателства. Многобройни са и конфликтите и кризите около нас. Трябва да засилим капацитета си, да предотвратяваме нарушения на правата на човека и да повишим ефективността на международните механизми, както и е, да не допускаме безнаказаност не е абстрактно понятие правата на човека. На равнището на Европейския е, съюз е, трябва да повишим ефективността на тяхното упражняване. В тази връзка искам да кажа, че участвам в диалози за правата на човека, не като е, рядка възможност да обсъждаме темата. Според мен тя трябва да се разглежда не само отделно, но и да прониква всички други дейности, всички други разговори, които ние водим с нашите партньори навсякъде по света. На следващо място искам още по-енергично да отстояваме правата на децата, жените, лъгъбата и, както и свободата на вероисповеданията и словото, чрез все по-широко разпространение на информация за правата на човека сред администрацията и дипломацията на държавите членки. По такъв начин и вашите делегации, които имат толкова много е, контакти по света, биха могли е, да се насочат към тези ценности и по-енергично да ги защитават. В тази е, връзка можем да работим еднопосочно. Неделимостта и универсалността на правата на човека са концепция, която ни помага да се борим и за социалните и гражданските права. В този контекст аз вярвам, че Европейския съюз може да вземе водещи позиции за правата и принципите на ООН за корпоративната социална отговорност очертана много добре и от а, вашият колега господин Холуид в а, неговия доклад. Заедно с партньори се а, борим и с насилието в името на религията. Трябва да пресечем корените на това явление. Економически, социални и политически. Радикализацията в нашите общества и в Близкия изток, но и в други страни, като например Пакистан и Афганистан. Но пак подчертавам, и в нашите общества ние трябва да работим отново по съгласуваността на външното и вътрешното измерение на политиката. Свободата на вероисповеданието, свободата на словото и на съвестта са ключов компонент в противодействието на тероризма. Много видим компонент на тази борба. Не може да има сигурност и стабилност без права на човека. И това трябва да напомняме не само на себе си, но и на нашите партньори. Всекидневно и неуморно. През изминалите месеци най-категорично заклеймяваме нарушаването на правата на човека от Даеш и тероризма. Европейския съюз е, взема водещи е, позиции в е, хуманитарната реакция в Сирия, в Ирак. Нашата хуманитарна политика тази година е насочена към далечни, труднодостъпни райони, в които живеят особено уязвими групи от населението. В Сирия имаме целеви програми за малцинствата, за да гарантираме безопасността на всички етнични, етнически и религиозни малцинства за приобщаващ преход и целенасочена подкрепа на най-уязвимите. Подкрепяме и усилията на всички, които работят по места, за да се документират нарушенията на правата на човека и в бъдеще да се потърси отговорност. Признателна съм за многобройните ценни препоръки и предложения във вашия доклад и разчитам на вашата подкрепа, за да ги изпълним заедно. Очаквам внимание и нетърпение предстоящите разисквания по темата. Благодаря ви много. <clears throat> Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа Хаутала. Тя разполага с една минута от името на Комисията по развитие. Господин председател, денят в който обсъждаме доклада за правата на човека в тази зала винаги е от особена важност. Господин Панцери изцяло включи политиката за развитие и раз... сътрудничеството за развитие, които бяха наши предложения към доклада. Радвам се, че върховният представител гледа на политиката на развитие като съществена част на външните ни отношения. Гордея се, че имаме върховен специален представител по правата на човека в лицето на господин Ламбринидис. Искам да ви благодаря за вашата работа. Считам, че господин Панцер изготви един доклад, който показва, че има доста въпроси по правата на човека, свързани с политиката на развитие и на сътрудничество. Госпожа Върховен представител, като заместник-председател на Европейската комисия, вие поддържате контакти и с генералните дирекции, отговарящи за развитието. В доклада има неща, които ние вземаме за даденост, които не са посочени в доклада. Но мисля, че това, което е посочено, е добре отразено в доклада, включително аспектите на развитието. Искам да дам думата на госпожа Житнанска за една минута от името на Комитето по права на жените. Много благодаря, господин председател. И така, що се отнася до положението на жените, бих искала тук да посоча, че има много насилия и гаври, посегателство от всякакъв вид срещу жените – и смятам, че е изключително важно държавите да могат да създават чувство за сигурност, за да може жените жертви на насилие да не се да не изпаднат, освен това и в положение, където насилникът остава безнаказан. Разбира се, Системите на обществено здравеопазване също трябва да се пригодят към това и възпитанието, образованието, като следват младежите още от най-ранна възраст. Не може всичко да се постига само с законодателство и с промяна в начина на мислене. Има държави, в които шамар е нещо обикновено и за това трябва да променим начина си на мислене. Благодаря. Сега ще дадем думата на представителите на политическите групи. Искам да ви помоля да се ограничите до времето, което ви е определено. Давам думата на господин Преда за две минути. господин Панцери. Ние работихме заедно в политическите групи на парламента през последните месеци. От името на моята политическа група бих искала да кажа, че текстът, който ще гласуваме утре, правилно отразява мнението на ЕНП за насърчаване на човешките права и демокрацията по света. Човешки права и демокрация. Това са две неразривни неща, които вървят заедно. И това трябва да бъде отправната ни точка. Считам, че докладът на Панцери добре подчертава отношението на Европейския съюз към човешките права и демокрацията. Ние трябва да се гордеем с начина, по който се отнасяме към правата на човека и демокрацията. Имаше по-рано доста разгорещен дебат. За съжаление, един от колегите излезе с твърдението, че от гледна точка на демокрацията Русия е по-напреднала от Съюза. Мисля, че този доклад, който обсъждаме, показва ясно защо това не е вярно както по отношение на демокрацията, така и на правата на човека. Бих искал да подчертая също, че Европейския съюз е за демокрация, права на човека по целия свят. Същевременно изисква спазване на тези права и в рамките на Съюза. Но доклада, който обсъждаме сега, не се отнася до спазване на правата на човека в държавите членки. Ние имахме обсъждане с колегите от комисията Либе, които поради характера на мандата на тяхната комисия проявяват особен интерес към тези въпроси. Европейския съюз не може да дава никакви насоки на други държави относно това как да признаят правото на аборт или на бракове между еднополови двойки. Благодаря. Госпожа Валенсиано има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Обсъждаме днес след обед е, чудесен доклад, поне от моя гледна точка. Това е доклад разработен обективно и задълбочено. За съжаление обаче, това се изчерпват добрите новини в областта на човешките права. Възраждат се някои чудовища от миналото, чудовища, които мислехме за погребани. Фанатизъм, нетърпимост, расизъм. И това поставя човешките права под заплаха. Това не е въпрос, който си задавам. Това е твърдение. Ето за това трябва ясно да потвърдим нашето желание да защитаваме човешките права и, права и върховенството на закона. Човешкото достоинство трябва да бъде над всичко. Борбата срещу тероризма и економическата криза в момента помагат помагат за това, защото човешките права в някои части на света да отстъпят. И това срещу това трябва да се борим с закона в ръка, разбира се. Без да забравяме задачата и за сигурност и гарантиране на безопасността на всички ни. Не може от една страна да се борим срещу тероризма и всичко това, което изброиха, от друга страна да подписваме търговски споразумения. Не може повече да се държим така дволично. И за да преподаваме уроци на останалата част от света, то първо трябва да дадем пример ние самите. И така, главата, в която се говори за фирми, за бизнес, за делови среди и за човешки права, това е изключително важното, по което трябва да работим, за да може тези наши фирми, които работят в трети държави, да поддържат тази линия на защитаване на човешките права. Защо не се превърнем в велика сила на човешките права? И в заключение поздравления за господин Ламбриниди за чудесното справяне с всичко, което върши, а и с новият му мандат. Врел се в... Vreau să vă... Много ви благодаря. Сега искам да ви съобщя, че вече изоставаме от графика, имаме и други теми е, в дневния ред. За това призовавам всички колеги да се въздържат от е, процедурата с е, синя карта. Сега господин Демес Мекер за минута и половина. Благодаря. Господин председател, много оживени са тези прения и не можем да не поздравим докладчика. Разнообразни са инструментите за защита на правата на човека, но понякога развоя на събитията е в разрез с Нашите намерения с нашите цели в Латинска Америка се влушава положението. Друг пример е, е Русия, която се превръща в много голямо стратегическо предизвикателство. Искам да ви припомня и резолюцията за събитията в Крим. Кримското население, макар и малобройно, е било подложено на нечувани жестокости, и преселване. Кримските татари, други населяващи Кримския полуостров имат а, а, огромния проблем да се борят а, срещу дискриминацията, а, неиздаването на а, паспорти, и така нататък. Ние непрекъснато повтаряме, че трябва да защитаваме мълцинствата, включително религиозните. Говорим за Близкия изток, но да не забравяме Крим. Благодаря. Следващия оратор за две минути. Благодаря. Поздравления, господин Панцери, за този доклад, който е всъщност образец за изчерпателност. Та успя да включи не само гражданските организации, а и нашите тревоги по принцип. Успя да включи също така някои възгледи за международното наказателно правосъдие и правата на жените, децата и колективите ЛГТБ. Освен това, нещо, което е особено удовлетворяващо е защитата на правозащитниците. Те често идват, разказват ни какво им се случва, връщат се по домовете си и виждат как отново са под заплаха заради това, че са дошли тук. От 215 точки в преамбюла на този чудесен, чудесен доклад, някои от тях всъщност говорят за правото на достъп до теку, течаща вода. Това е човешко право, поне схващано като такова от 2010 година на сетне от ООН. 15% от, чу, от населението на Земята, т.е. милиард жители на планетата нямат туалетни и са принудени да ходят по нужда под открито небе. И от тук глисти и други болести, като дифтерия, например, и други заразни такива, които на всичкото отгоре водят до насилие, включително и до сексуално насилие. Така че нека през 2025 година да си поставим за цел да просперира кампанията подкрепена също и от ООН на Ян Нилсен за туалетни за всички. Госпожа Виржия, за една минута. Благодаря, господин председател. Всяка година ние разглеждаме доклада за демокрацията и правата на човека. Докладът ни панце, докладчикът Панцери реши да изготви доста положителни неща се съдържат в доклада му, но Европейския съюз е все по не добра позиция да получава другите. Защо да не подкрепим един международен задължителен механизъм за да не се допуска безнаказано за многонационалните компании. Защо да не заклеймим нарушаването на економическите и социални права? Сътрудничеството с трети страни по отношение на миграцията, процеса от Картум, ни карат да си сътрудничим с диктатори от Африканския рок. Има доста рестрикции по правата на човека. Тъй като много неща не са споменати, ГУЕ ще се въздържи при гласуването. Госпожа Локбилер за две минути. Благодаря ви, господин председател. Госпожо Върховен представител, господин специален представител за правата на човека, отличен, изчерпателен доклад обсъждаме днес е, и той добре представя правозащитната дейност е, на Европейския съюз и дава поредица от е, препоръки за по-нататъчната ни дейност. Дискусиите с дипломати, национални парламенти – често чуваме в е, тях признание за непоколебимата си позиция, но също така чуваме гласове, че не правим достатъчно за да е, спасим живота на е, хиляди мигранти, които търсят обежище, прикосявайки Средиземноморието. Бежанската катастрофа е важен въпрос, по който също все още не сме успели да постигнем мнозинство. Не сме постигнали и споразумение по включването на клауза за правата на човека във всички наши търговски споразумения и в политиката ни за налагане на санкции при нарушаване на правата. Благодаря. Давам думата на господин Корал за една минута. Благодаря, благодаря господин председател. Аз също оценявам положително работата на нашия колега Панцери. Много трудна е неговата работа. Задачата му беше да осветли една комплексна дейност и е много дълъг. Безкрайни могат да бъдат дискусиите в политически план. Но мисля, че отправната точка, подхода са много добри. Разбирам, че в е, периода, в който се намира Европейския съюз, е, е, защитата на правата на човека в страните, с които водим преговори, трябва да бъде една безспорна, твърда позиция. Това е едно условие, както и възможност да се упражнява контрол. Иначе след резолюциите няма да последва реално спазване на правата и продоляване на нарушенията. Благодаря госпожа Додж за една минута. Господин председател, този доклад привлича вниманието върху много елементи, като например насилието срещу жените, насилието упражнявано чрез генитално усъкътяване или натиск върху пресата и забрана на свободата на словото. Понякога си мислим, че това се случва някъде далече. Само, че в Северна Ирландия, например, на 26 и 27 миналия месец ще се започне дело именно по нещо свързано с нарушение на човешки права, свързани с правото да сключваш граждански брак с представител на същия пол. И това е нарушение на член 9 от Хартата за човешки права на Европейския съюз. Нашата цел е е да защитаваме тези права и да намираме начин да пощадим чувствата на тези, които по верски съображения са стреснати, са потресени от такива мерки. Благодаря. Благодаря, господин Гржип, за една минута и половина. Благодаря, господин председател. Докладът за правата на човека е изключително сложна задача, особено когато става дума за това всички да са доволни от резултата. Затова искам да използвам възможността да благодаря на докладчика за положените усилия. 2013 година беше белязана с доста трудни промени, особено в Украина станахме свидетели на първите жертви на Евромайдан. Освен това, имаше сериозни промени след така наречената арабска пролет. Председателят пита дали има проблеми с превода. Okay. Моля ви да продължите. Освен това, се поставя началото на сериозни промени в Близкия изток, които доведоха до доста жертви. Появи се ИДИЛ, бойни групи, които извършват насилие, унищожават църкви, Мога да ви приведа много примери за подобни варварски действия. Влушава се положението на християните по целия свят, в Близкия изток, в Северна Корея, в много региони на Африка. Всяка година 100 милиона християни стават обект на преследване и няколко хиляди губят живота си ежегодно. Върховният представител също подчерта този факт. В доклада се споменават също събития или ситуации, при които се нарушават правата на човека в Мали, Либия, Судан, Нигерия и на последно място, но не и по значение, виждаме някои положителни примери. 2013 година постави началото на Европейския фонд за демокрация. Освен това, ние връчихме и наградата Сахаров, в, учитайки тази ситуация. Господин Вайденхолцер за две минути. Много амбициозен е докладът и той обръща внимание на най-същностните аспекти на правата на човека. Възникват проблеми по които трябва да се действа неотложно и да се проследят по цялата верига. Още в момента на тяхното зараждане трябва да се предприема действие и работната група прилага системен подход, за да изясни цялостната картина. Така ще избегнем опасността да се прилага двоен аршин и е, да се нарушават е, човешки права. Няма да се допусне и политически опортунизъм. Когато говорим за нарушения на правата на човека, няма тежки и второстепенни нарушения. Те са отделна категория, която не се подава на такова измерване. Свободата и демокрацията ще гарантират безопасността и сигурността на света, а политиката ни трябва да постигне подходящото равновесие между открита критика и тиха дипломация. Господин Ламбринидис отлично се справя с ролята си на специален представител и можем да продължим вече постигнатото. Благодаря господин Бас Белдер за една минута. Много благодаря. Докладът на господин Панцери назовава ясно е, гоненията срещу християни, християните на много места по света и това е основателно споменаване. Затова искам да задам въпроса за това какви възможности има нашият специален доклад докладчик по въпросите на свободата на вероисповеданията да бъде включен за мнение или пък там, където се споменава необходимостта от защита на правото на свобода на вероисповеданията. От две години приемаме доклади един след друг по този въпрос и няма нищо конкретно. Съществува ли всъщност политическа воля? Съгласни ли сте с мен за това, че може какво да се желая при прилагането на това правило. Господин Вайгел, за една минута. Господин председател, госпожо върховен представител, спазването на правата на човека трябва да е условие за отношения с държавите, с които поддържаме контакти но какви са последиците за онези, които нарушават правата на човека, които осъществяват агресия, окупират чужди територии? Беше казано, че не се приема решението за две държави в Близкия изток. В Нагорно Карабах в интервю беше казано, че основният партньор на Армения в економиката и отбраната е Русия и че Военната база в Джумбри е гаранция за сигурността на неговата страна. Правителството на Марокко, също наш партньор, организира в скоро време конференция на окупирана територия. Марокко нарушава основните права на Западна Сахара и населението там. Госпожо Могерини, ще промените ли нещо в политиката ни спрямо тези държави? Благодаря. Господин Тарикабра за една минута. Много благодаря, господин президент. Миналата през миналото десетилетие свободата и правата на жените в нашето общество много се промени. За съжаление, обаче економическите неравенства между мъжете и жените продължават да съществуват дори в самите държави членки на Евросъюзе и сравнение една с друга положението не е еднакво. 146 години ни делят от това, което ще ви прочета. Очакваме жените да се освободят и да имат право на работа, така както го имат мъжите, мъжете да имат същите стимули като тях, защото това са човешки същества. Всъщност това ще умножи по две е, ресурсите, с кои, ресурсите, с които разполага човешкият е, род. И това преди 146 години още не е постигнато днес. Господин Карвар, Пенло Батистели е ръководител на Европейското ведомство, което има отношение към потъпкването на синдикалните права и нарушените права на хората, на които им е отказано да бъдат наети на работа Патентното а, ведомство обаче, за а, което а, говоря, а, се ползва от а, имунитет, поради който не могат да бъдат заведени съдебни а, дела за нарушени а, трудови права. Когато работим за единния европейски патент, Можем ли да си затваряме очите пред а, такива очевадни а, нарушения на човешките права? Благодаря. Благодаря. А, господин Шопрат за една минута. Господин председател, доклада Перцени показва, че императива за правата на човека е част от външната политика на Европейския съюз. отказват се от следването на национална политика. Европейският съюз не се стреми да се превърне в велика сила, в полюс, да изнася своята култура на сеене на смърт чрез разрешаването на абортите. ЛГБТ те и лицата са основно визирани в доклада Пенцери. Унези, които защитават правата на човека и които запазват човешкия живот, трябва да гласуват против доклада на Панцери господин Ласло Токеш за една минута. Много благодаря. Благодаря, господин председател. Съветът прие документът за, да, за защита на човешките права, именно за да поемем ангажимент спрямо трети държави. И сега нашият представител по човешките права показва колко е постигнато и колко по-добри инструменти имаме на разположение в тази област. Това е така, но все още е, не можем съвсем свободно да говорим по тези въпроси, защото смятаме, че това застражава нашите ценности. Срамно е, че този доклад в крайна сметка се използва егоистично от някои колеги, за да прокарва вододел по някои толкова щекотливи въпроси, които именно заради това продължават да бъдат компетенция на държавите членки. Не смятам, че трябва да смесваме нарушенията на човешки права, включая мъчения срещу християни, насилие срещу деца и жени, както и правата на бежанците с потъпкането на права от друг вид. Благодаря. Благодаря, господин Хауит. Минута и половина. Извинявам се казва председателя. Госпожо Валенсиано, не, нямаме процедура на синя е, карта. Не, не е синя е син картон. Това е процедурно питане. Искам да питам, защото може би има неточност в превода. Колегата, който се изказа преди двама души, говори за колективите ЛГТБ и ги нарече отрова а, смятам, че трябва да оттегли тази, а, е, този епитет, освен ако не е било грешка в превода. Не могат да бъдат наричани хомосексуалните е, отрова за нашето общество. Кардушор е, дегизат, дар е, Пречем песте лукру. Е, това е процедурен въпрос, който видоизменя синия картон, както и да е. Давам думата на господин Хауит за минута и половина. Благодаря. Благодаря, господин председателя. Е, за... Тъй като бях докладчик е, по е, корпоративната социална отговорност, ще използвам моят моето време, е, за да обърна внимание на принципите на ООН е, за правата на човека в света на бизнеса, защото това е основополагаща е, цел в нашите действия, в плана за действие. Те вече са а, прияти от президента Обама в Съединените щати. Кога тези принципи на ООН ще бъдат възприяти от а, е, Европейския съюз. Това е въпроса ми към госпожа е, Могерини. И като имаме предвид е, френското предложение, нека да обърнем внимание на препоръките, свързани с нарушаването на правата на човека в глобалната верига на доставките. И задължението ни в областта на правата на човека изисква изпълнение – на рамката, за което се обръщам към специалния представител по правата на човека на Европейския съюз, генералния секретар на ОНЕ Банки Мун подчерта значението на тези принципи. Надявам се, госпожо Върховен представител, че ще можете с, с своите действия да гарантирате по-добра защита на пострадалите от нарушени права в корпоративния свят. Благодаря. Благодаря, господин Юрек. Една минута. Благодаря ви, господин председателю. Този доклад е, е посветен на правата на човека. В него обаче са включени някои разпоредби, които нарушават правата на човека. В 165-та точка има нападка срещу волята на е, обществото в е, Харватия и Словакия и техните референдуми, които бяха в защита на брака между мъже и жени. Подобен референдум беше организиран. Ако днес критикуваме факта, че някой се е изказал по време на референдум в, по отношение на понятието семейство, какво да говорим за отделни граждани. Те могат да бъдат обвинени в хомофобия и да бъдат преследвани за това. Следва да имаме предвид, че през 2006 в Полша в парламента беше казано, че ако решим да се асоциираме с юдео-християнската традиция на Европа не можем да въвеждаме нови понятия като хомофобията. Благодаря ви. Следващия оратор, госпожа Ферера. Благодаря. Положението а, с правата на човека и демокрацията в света, представени в а, а, доклада на колегата а, Панцери, виждаме институционалния контекст а, и а, положителните стъпки за упражняването и отстояването на тези права. В а, а, своето изказване госпожа Върховния представител посочи, е, че действа като гарант на тези е, права. Но е, защитата на правата на човека в света може да изисква последователност при прилагането на гаранции и във вътрешността на Европейския съюз. За това ни трябва една вътрешна стратегия за правата на човека, за да имаме последователност между правата на е, човека и демокрацията във външното измерение и във вътрешната политика. В е, Копенхаген е, видяхме едно нарушаване на правата на човека. Има такива примери в държавите членки. Благодаря. А сега господин Фойк за една минута. Благодаря. Благодаря, господин председател непрекъснато повтаряме колко е важно да защитаваме човешките права в нашата външна политика. Но тук не са само третите страни, а и самите наши държави членки, където се нарушават тези основни права. Румъния или Полша имам предвид със сигурност знаем, че Съединените щати са измъчвали хора на територията на тези държави. Или пък друг пример. Как може 60 години след края на договорите в Австрия все още има хора, които страдат от ограничения в, на свободата на словото. Същото се отнася и за Германия, където дори има съдебни присъди, възлизащи на 12 години. Как се обяснява, например, че в Гърция има депутати, които са задържани е, в съдилищата без конкретно обвинение? Госпожа Кинга Гал, господин председател, радвам се, че въпроса за правата на човека намериха своето място. Освен това има отделна глава за правата на коренното население. Мисля, че специалните случаи изискват специални решения. Но е необходимо да говорим и за най-сложните въпроси по правата на човека в Близкия изток, християните, децата, жените, които са подложени на измъчвания, които се убиват или заробват само защото изповядват определена вяра. Не можем да гледаме как се убиват масово хора, Искаме върховния представител да бъдат използвани инструменти срещу тези престъпления. Председателят, аз казах от самото начало, че няма да се допускат въпроси по процедурата синя карта. Господин Криста, за минута и половина. Благодаря, господин председател. Използвам случая да поздравя нашия колега господин Панцери за много балансирания професионален подход към тематиката за правата на човека. Не отдавна отбелязахме Международния ден на жената и затова искам да се е, спра на е, избирателните аборти и на принудителния детски труд е, като проявление на нарушаването на правата на жените и децата. Съгласно Френския институт за демографски изследвания, е, избирателното абортиране на е, женски е, зародиши в Централна Азия и други части на света им водят до едно непропорционално намаляване на живородените а, момичета, това е насилие срещу жените. Трябва да намерим начини да се борим срещу тези крещящи нарушения в плановете, които имаме за взаимодействието си с такива страни. Трябва да се сложи край и на принудителния детски труд. Благодаря. Eh, благодаря госпожа Томашич. Една минута. Случаево, у većini podržavam ovo izvješće, ali kao zastupnik... Много благодаря. Аз мога да подкрепя доклада принципно, но, но като харватска депутатка трябва да се произнеса по 165 е, член на този е, доклад, където става дума със съжаление за резултатите от е, харватския референдум за семейството. Няма защо да се съжалява за нищо, е, господин депутата, защото този референдум всъщност ни позволи през 2014 година да прокараме закона за гражданско съжителство между хората от един и същи се, пол. Ясно е, че ако някои харватите тук смятат, че семейството е бракосъчетание между мъже и жени, трябва да се смята за хомофобско настроение. Това съвсем не е така. Това е просто резултат от нашия референдум. Благодаря. Колеги и... Господин председател, вчера гласувахме господин, доклада на господин Тарабела, госпожа Грип от е, ЮМП го поздрави. Утре е друг социалист е, и неговия доклад е, ще бъдат гласувани монолитно. Ние гласувахме против Тарабела, утре ще гласуваме против доклада Панцери, тъй като те проповядат опасна идеология. Доклада на Панцери потвърждава, че Европейския съюз иска да наложи определени норми в целия свят, но не спазва вътре в съюза волята на народите. Член 165 заклеймява свободния избор на суверения кроатски народ да включи в Конституцията си определение за брак като съюз между мъже и жени. Скоро ще се чества 10-та годишнина от хвърлянето на Лисабонския договор от французите и холандците. Благодаря ви за вниманието. Господин Ман, една минута. Благодаря, господин председател. В Европейския парламент отбелязваме е, Петдесет и шестата годишнина от е, началото е, на бунтовете в е, Тибет Многократно сме изразявали а, своето отношение. Мнозина са избити, арестувани. Подкрепяме поддържането и продължаването на диалога с негово светейшество Далай Лама Тибетския народ има право да отстоява своята духовност, своята идентичност, е, своята култура и а, е, ние а, е, сме изцяло ангажирани с това да се сложи край на унижението на този народ. Благодаря. Госпожа Родригеш. Много благодаря. Най-напред, поздравления за госпожа комисаря за чудесно свършената работа до момента. Европейският съюз е за демокрацията и човешките права. Това са основните или накърними човешки права, които защитаваме в целия свят. Външната политика на Европейският съюз се води от тези принципи, но търговската ни политика понякога фаворизира някои режими, които ежедневно потъпкват човешки права когато се използват хора за е, оръжие и някои жени живеят в същински ад, това е неприемливо поведение. Най-слабите, най-уязвимите брънки на веригата показват колко е всъщност издръжлива цялата верига. Трябва да сме по-твърди към тези, които не зачитат правата на жените, тези, които се стремят към членство в Европейският е, съюз, трябва да подкрепят повече политиката в трети страни, която да задържа гражданите на тяхна територия. И имам предвид хилядите загинали в Средиземноморието в опит да стигнат до Европа. Благодаря. Господин Сенадинос, господин председател, какво бихте помислили за една институция, която прави високопарни изказвания за правата на човека, свобода на словото, на основните правила, след като всички тези принципи се нарушават от членовете на тази институция. От известно време насам министър-председателят настояваше да се преведат определени, предприемат съответни действия в страната. Нарушават се правата на човека, прозрачността, свободата на изразяване. Парламентът трябва да не допусне политическо преследване на противниците и да каже госпожа Могарини на своите приятели в Скопие да разрешат проблема с името. Благодаря, господин Стир. Да, този годишен доклад представлява важен инструмент. Трябва да се съсредоточим, благодарение на него, върху това, което става вън от Евросъюза. Надявам се, че е, и там където пише в държавите членки, е, този текст трябва да бъде заличен, защото не става дума за положението в е, Евросъюза, а от вън от нашите граници. По повод сега за правото на живот понякога поставяме въпроса само в етичното му измерение и твърдим, че това зависи от възгледите на всеки човек. Ясно е обаче, че животът започва много преди човек да бъде роден. Твърдим, че това е субсидиарна отговорност на държавите членки. Е, по същия начин трябва да действаме и с третите държави. Ясно е, че човешките права са общи, и универсални, но това включва и правото на живот от зачатие. Виждаме безнаказаност при нарушаването на правата на човека и демокрацията и не правим нищо, а това подкопава доверието в нас, в най-вече е, стратегията и политиката ни за е, помощ е, за развитие. В затвора хвърлят журналисти за това, че са ползвали правото си на свобода на словото. Ограбват се граждани от елементарните им права, но това не се обсъжда. За това се мълчи а такава стратегия е обречена на провал. И тя се проваля. Съветът, парламентът и комисията трябва да приемат категорична политика за освобождаване на политическите затворници, за мир и стабилност в страните партньори. В Етиопия като привилегирован партньор, АКТБ, е, много други примери мога да дам. Какво можем е, е, да направим? С, ще доставяме оръжия за да отстояваме правата на човека и на жените ли? Има журналисти, които активно се борят за правата на човека, но им запушват устата. А гражданското общество също не може свободно да говори. Вие имахте повече от 30 секунди допълнително. Вече закъсняваме Искам да ви помоля да се придържате към времето, което ви е определено. Господин Щетина за минута и половина. Господин Щетина, благодаря ви. Дами и господа, Сергей Ковалев, голям правозащитник, беше номиниран за наградата Сахаров, когато наблюдавахме събитията в Чечня, той каза, че въпросите на правата на човека не са вътрешна работа на отделна държава. Но той не получи наградът, Нобеловата награда. Защитата на правата на човека означава справедливост, така както настояваше и Ковалев. Трябва да се защитават бедните и по-слабите хора, но това желание се изпарява все повече. Правата на човека, тяхното нарушаване не могат да бъдат вътрешна работа на отделна държава.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 госпожо председател. Защитата на човешките права днес ни вълнува, защото това е изключително важен въпрос за Европейският съюз. защитата на човешките права е наша визитна картичка и трябва да бъде винаги в сърцевината на нашата външна политика. Особено сега, когато се поставят под въпрос някои принципи на международния живот, даже има альтернативни политически организации. Съвременният свят е непрекъснато променящ се. За съжаление, нашите е, съседни държави, както на, на изток, така и на юг, са пример за съжаление, както казваше господа, госпожа Върховният председател. Нашата цел е те да споделят нашите ценности, след които се намира зачитането на човешките права. До съседската политика изисква реализъм и цели средносрочни и дългосрочни, но има нужда и от ценности тази наша политика. И така, госпожо Мугерини, да не забравяме стария нашият девиз от началото на века – мир, сигурност и е, защита на човешките права. Благодаря. Благодаря, господин Ранжел. Една минута. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Госпожо върховен представител, Искам да се спра на два особено важни момента. Първо, преходите към демокрация. В тази връзка Европейския съюз може да изиграе изключително важна, уникална роля, като подкрепя страните проявили стремеж за демократизация. Можем да им помогнем с прехода Имаме а, отлични примери в Южна Европа. Гърция, Испания, Португалия, както и в източна Европа. Демократичен преход, който отбелязва голям напредък и в отстояването на правата на човека. Това е на първо място. И на второ, съвсем накратко, трябва да защитаваме основните права и то непрекъснато, всекидневно, трябва да правим оценка на постигнатия напредък и да не бъдем толкова взискателни в началото, че да отблъснем партньорите си, а да очакваме разумен а, напредък а, с течение на времето. Благодаря. Госпожа Комодини Какия. Докладът разглежда различни въпроси на правата на човека с акцент върху въпросите, по които Европейския съюз трябва да предприеме повече действия. Но искаме една по-широка рамка на Европейския съюз за подобни действия. Рамка, която е насочена към ефективни действия в подкрепа на трети държави в процес на демократизация. Това не трябва само да се наричат на думи приоритети, а трябва да съдържат измерими цели и мерки. Европейския съюз трябва да е последователен в отстояването на тези цели. Необходимо е да има съгласуваност между вътрешната и външна политика по правата на човека, защото не бива да се допуска за глушаване на гласа на онези, които искат да изразят мнение със своята страна. Ние наблюдаваме а, трагедии сред иммигрантите, които искат а, да достигнат до нас. Затова трябва да се работи в по-голяма степен с третите държави. Благодаря ви, господин Буда, за една минута. Благодаря, господин председател. Човешкото достоинство е основният елемент, който пронизва всички наши действия. Следователно, защитата на тези човешки права трябва да бъде първият приоритет на всяка държава членка. През 2013 година отбелязахме нарастване на терористичните действия в някои от държави членки и това доведе до жертви, доведе и до повишени мерки за сигурност. Е, ИДИЛ и положението в Украина сега са само някои от примерите. Сега, нашата външна дейност не трябва да забравя, че всъщност нашата визитна картичка е преди всичко защитата на човешките права. Благодаря. Благодаря, господин Кокан, за една минута. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. 2013 година беше изпълнена с предизвикателства – проявили се в нарушения на правата на човека по света. Ние трябва да се придържаме към нашите принципи и нашите ценности, а именно правата на човека да бъдат същността на нашите е, отношения с е, трети страни и други партньори. В е, региона в съседните страни трябва да подкрепяме върховенството на закона, свободните, честните избори със свободна конкуренция. Това са ключови предпоставки за демокрацията и зачитането на правата на човека. Тук компромис не можем да допуснем и в процеса на разширяване трябва да ги отстояваме твърдо. Благодаря. Благодаря. Думата има господин Пленкович. Благодаря. Господин председател, госпожо Могерини, господин Панцери, за мен е голямо удоволствие да обсъждаме днес този доклад по правата на човека и демокрацията за 2013 година. Би било добре този доклад да бъде гласуван на следващата година и, да, и той обхваща държави, които не членуват в Европейския съюз. За това 165 и 162 член да не бъдат гласувани, въпреки че се съдържат в доклада. Казвам го като хрватски граждани. Струва ми се важно този дебат да се провежда в дух на сътрудничество и да е свързан с доклада и дебата, който водихме преди това. Бихме искали да подчертаем, че правата на човека са наш най-виш приоритет. Ето защо искам да приветствам факта, че господин Панцери посочи, че дори и ръководителите на делегации трябва да спазват правата на човека. Благодаря, госпожа Клуне, за една минута. Благодаря. Някой тук употреби думата отрова, когато говореше за хомосексуалните, за ЛГБТИ. В доклада се набляга на свободата на вероисповеданието, свободата на словото, правата на децата и младежите, борбата с принудителния детски труд, изнасилванията, мъченията и принудителните бракове, на които са подложени момичета и жени. В доклада се набляга на необходимостта от хоризонтален подход на основата на правата на човека към всички наши отношения с трети страни. Но ние трябва да преминем от думите към действия, за да бъдем достойни за своите ценности. Благодаря. Сега процедура спонтанни изказвания с привличане на вниманието. Имам 13 заявки. Мога да дам думата само на 7 оратори. Чаба Шогор е първият. Благодаря. Докладът подчертава важността от упражняване на правата на сдружаване, и правото на сдружаване в една от държавите членки мирна демонстрация беше забранена. Става дума за Румъния, защото не бяха възприяти целите на тази демонстрация. Трябваше да се проведе в град, където преди 27 години имаше актове на насилие. Демократичните системи не трябва да забраняват мирни демонстрации. Румъния е държава, която обикновено се отнася много цивилизовано и спазва установените традиции. В Европейския съюз, ако нещо подобно се случва, това подкопава доверието към нас – когато искаме да критикуваме други държави. Благодаря ви. Групата на социалистите и демократите. Давам думата на господин Сенцори. Благодаря на докладчика господин Пансери за чудесната работа по този толкова възлов за нас въпрос. Особено одобрявам встъпителните бележки, където се споменават правата на жените, децата, правата на верските, етнически и, е, и други малцинства. Всички те са обект на голяма дискриминация в по-голямата част от света и за това правителствата трябва специално да ги защитават. Нашият подход ще доведе до промяна. Нашият начин на мислене ще намери следовници и вън от нашите граници, за да може един ден никой да не бяга от родината си, за да оцелее. Затова смятам, че Европейският съюз трябва да бъде по-настъпателен спрямо трети държави в защита на човешки права. Благодаря. Замбарски кефишалиур. Господин Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо Могерини, уважаеми колега Панцери, уважаеми колеги. Колегата Панцери е свършил очевидно доста работа по този доклад, но все пак ние в групата на европейските консерватори и реформисти имаме известни забележки не сме, не сме съгласни с включването на теми свързани с развитието с търговията с фискалната политика с климата с политиката към бежанците и даването на убежище също така смятаме че докладът прекрачва в свои критики към страните членки на европейския съюз например литва хърватска и словакия по отношение на тяхната вътрешна политика по отношение на семейството. ние смятаме че всяка една държава има правото чрез своите вътрешни референдуми да решава такива важни въпроси спрямо своите традиции каквито са въпросите на семейството. отделно аз лично смятам че може да се обърне повече внимание на жертвите на ислямска държава и на съучастието на държавите които я подкрепят като например турция. благодаря ви за вниманието госпожа билбао имате думата. благодаря ви много. много благодаря че ми давате думата. Европа иска да продължава да бъде водеща сила в защитата на човешките права в света и за това трябва да говори с един глас. Трябва да бъде по-храбра няма защо човек да е смел с по-слабите, а когато се изправи пред някой силен, като и държавата и Израел, Съединените щати или Китай, да отклонява плахо поглед в друга страна. Това обяснява всъщност нашето поведение в казуса Палестина или е, Западна Сахара. Затова смятам, че трябва да имаме система за равно, ранно предупреждение, за да знаем къде има заплаха от нарушаване на човешките права в някоя държава членка. Днес е Международния ден на жертвите срещу тероризма. Това е денят и на паметта. Затова искам да призова тази подкрепа да се оказва на всички, включително и на тези жертви, които в Испания лежат по общи гробове вече от десетилетия, защото са се противопоставили на държавен преврат. Благодаря. Дебатът тази вечер е малко парадоксаден. Ние се вълнуваме от въпросите на демокрацията и правата на човека в целия свят, без да ни вълнуват проблемите вътре в Европейския съюз. От името, в името на бюджетната стабилност ние жертваме демократичната легитимност. Правата на националните парламенти, парламенти са доста Урязани, освен това, са пожертвани социалните а, права. Ако ни вълнува толкова правата на човека, бих ви препоръчал, вместо да обсъждаме какво става в трети държави, да се присъедини Европейския съюз към хартата на човешките права и Международния съд по правата на човека да има право да се намесва в случай на нарушаване на тези права. Следващият оратор. Хваля за беседо. Гри за Благодаря, госпожо председател. Въпросът, който днес ни занимава, е изключително сложен в действителност. Искам обаче сега да спомена нещо, което за момента ни обягва. В доклада се упоменава антитерористичната дейност. Смятам обаче, че когато се борим срещу тероризма, всъщност сами потъпкваме човешките права с мерки като набиране на лични данни. И това може, това може в крайна сметка да се превърне в правонарушение, в наистина потъпкване на, непростимо потъпкване на човешките права. Затова бих искал това да се избегне на всяка цена и да не се превърнем в общество живеещо като под контрола на Big Brother. Благодаря. Последния оратор. Преди всичко искам да се обърна с благодарност към докладчика и към докладчиците в Сянка, работили много интензивно по този доклад. Много тежка работа. Искам преди всичко да обърна внимание на 165 и 66, там където се говори за Международния наказателен съд и за римския статут страни като Армения и Пакистан все още не е, участват е, в е, рамката, в която работи ромския, извинете, римския статут в Кампала, също много може да се работи. Италия вече е дала своя пример за това. Всички ние в парламента заедно с върховния представител можем да започнем работа всички държави членки така че по е, точка 65 е, в е, връзка с помирението между двете общности да се постигне едно достойно бъдеще. Благодаря. Много дълъг и подробен беше този дебат. В заключение искам да дам думата на госпожа Магерини. Дебатът беше изпълнен с много коментари, с много предложения. Ние се ги отбелязахме надлежно. Мога да ви уверя, че ние ще използваме тези предложения на този важен етап при изготвянето на политиката ни в областта на правата на човека и демокрацията за едните години. Искам да се спра на някои от въпросите, които бяха засегнати от мнозина от вас. Аз не ги споменах в встъпителното ми изказване. Става дума за ролята на жените в обществото и в, на лидерски позиции, както и, и насилието срещу жени. Това са две страни на една и съща монета. Някои от вас подчертаха, че борбата срещу насилието срещу жени не е въпрос само на промяна на законодателството, а по-скоро на културата, като се започне от възпитанието на момичетата, но най-вече на момчетата в семейството, в училищата. Освен това, трябва да имаме предвид, че това е въпрос, който се отнася не само до външната ни, но и до вътрешната ни политика. Аз а, а, реших да посветим 8 март на африканските жени, на жените от Афганистан, които работят за да имат водещи роли в различните сектори, в журналистиката, в образованието и прочие. Ние трябва да им посветим повече време, трябва да ги насърчаваме в този труден път, по който са поели. На 9 март в понеделник бях в Нью Йорк, Нью Йорк и обсъдихме общата ни политика с изпълнителния директор, как да бъдат дадени повече права на жените, как да се противоборства на насилието срещу жените. Специалният ни докладчик също участва в конференцията по СЕОВ. Благодаря за отличната работа. Мога да поема два ангажимента. Първо, да координираме вътрешната и външна дейност по правата на човека във всичките ни политики, да отчитаме това, да интегрираме този въпрос във всички сектори, по които работим, когато си взаимодействаме с трети страни по света. И втори ангажимент е да работим заедно различните институции, съветът, комисията, Европейският парламент в голяма степен. Искам да благодаря на всички ви за участието ви в това разискване. Искам да благодаря на докладчиците в сянка, на докладчика Антонио Панцери за отличния му доклад, който ще бъде основа за бъдещата ни работа в този труден момент, заедно с Ставрос Ламбринидис. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо комисар. Бих искала да дам думата и на господин Панцери като докладчик за две минути. Благодаря, благодаря на всички участници в разискванията. Благодаря ви за оценката. Преди всичко благодаря на върховния представител за това, че много добре е вникнала в онова, което е полезно и необходимо да се направи. Нашето внимание е насочено към тази чувствителност, която ни е необходима за зачитането на правата на човека в преамбюла на е, хартата е, за основните права и свободи е казано, че е, те са в центъра на в политиката на Европейския съюз. Но с тези думи в никакъв случай не можем да заменяме понятието човек с субект, индивид, защото всеки носи в себе си човешкото достоинство. От а, господин а, Бей чухме а, а, думи, а, които а, според мен трябва да ни изпълнят със срам. С какви думи ние се обръщаме а, към а, а, хората, които принадлежат а, към а, обществото на а, ЛГБТИ. А, дължим е, уважение към всички. Обръщам се и към госпожа е, Вержа от Обединената е, левица. Би било наистина парадокс, когато работим по правата за човека, да изпадаме в такова мракобесие, да се връщаме толкова назад във времето. Мисля, че това не прави добра услуга на Европейския парламент, работещ по тази тема. Благодаря. Благодаря, господин Панцери, за заключителните ви думи. Сега приключваме разискванията, ще гласуваме утре. А сега продължаваме с друга важна и трудна тема. Съгласно дневният ни ред,